и на всички вас, включително и на докладчиците в сянка от политическите групи, които присъстват. Бих желала съвсем ясно да обясна, че следващия понеделник ще се опитаме да приключим с политическото споразумение във всички негови нюанси. Тоест, що се отнася до съдържанието на текстовете, но не и на тези, които попадат в процедурата комитология. Както знаете, от вчера започваме работа е, на основата на Лисабонския договор и всички от тези членове, които попадат в процедурата комитология, вече излизат от рамките на преговорите. Държавите членки ще трябва да поемат своите задачи е, по тези членове. Ние няма да можем да е, преговаряме. Така че ние ще приключим с политическата част от работата, а онази работа, която е свързана с комитологията, вече ще влезе в следващото председателство, т.е. мандата на Испанското председателство. Така че, моля докладчиците в Сянка да съобщат резултатите на своите политически групи и до вторник Бих е, е, говорила с удоволствие с е, колегата Папа Осандос. Да, благодаря. Соня винаги е, участва в преговорите, затова е хубаво да е наясно с нещата. И така, моля докладчиците в сянка след края на официалния трилог е, в понеделник да останат, за да се разберем помежду си, след това да съобщат на политическите групи за резултатите и до четвъртък на мен лично или на секретарията да кажат е, какво е мнението им по съответните точки, които сме набелязали преди това. Така че аз да мога да е, съставя писмото до шведското председателство, да го изпратим и шведското председателство ще може вече да обяви официално, че тези и тези точки вече са договорени и всичко това, което е свързано с комитологията, да премине вече в ръцете на Испанското председателство в януари, през януари. Така че ако нещата върват по реда, който ви е, съобщавам, февруари, март най-късно ще можем в пленарна зала отново да разискваме по директивата. Но при всички положения трябва е, да информираме шведското председателство е, с писмо, както ви казах, и затова ви моля до четвъртък да ми съобщите вашето мнение. Опитах се колкото е възможно по-ясно да ви обясна за какво става дума и докъде сме стигнали. Може да се каже, че сме нещо като опитно зайче в рамките на на това досие, тъй като сме първите, които работят и по Лисабон е, <laughs> и освен това се опитахме, както ви казах, е, по политическата част да приключим работата с шведското председателство, а всичко останало, което вече е свързана с комитологията, минава за следващата година. Комисиите също работят, другите комисии също работят по отделни досиета, но не са толкова напреднали. Така че ние сме първите. И е, затова държа всички да са наясно как точно се развиват нещата и докъде сме стигнали. Благодаря ви. Благодаря за представянето, госпожо Еванс. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Енгле за експозето и за всичко, което ни съобщи за срещите с докладчиците в Сянка и всички, които се занимавахме с тези дискусии. Действително, неколкократно се срещахме, много информация се събра, има много и подготовка за срещата следващия понеделник. Искам да кажа от името на зелените, че не сме много а, доволни от това, което е постигнато до сега. Има положителни а, постижения. Член 15, например, съвета си отмени измененията, дерогациите. Също няколко други момента, които бяха коментирани от госпожа Егле, но а, ние смятаме, че закона трябва да бъде по-силен, да се търсят подобрения в а, стандартите. Основни моменти в член 2а, да речем, там много се дискутира. А, търсихме и юридически помощ, но сме разочаровани, че страните членки не искат да се възприемат по-високо ниво на стандарти, т.е. да ги приемат, а не само да поддържат това, което е. А, разбира се, тук въпросът опира и до хармонизация. И според нас е, с течение на времето страните членки трябва да могат да установяват и по-добри, по-високи стандарти, ако имат това желание. И е въпрос вече на работата на групата да насърчаваме подобни опити, да покажем на страните членки, че могат да имат и ползи от това. По осми член експерименти с е, висши маймуни Искаме по-ясна дефиниции. А, що се отнася до инспекциите, тук стана дума, че много се спорихме, а, но 25% остана цифрата. Според нас тя трябваше да бъде по-висок. Също тематичния преглед искахме да има по-обстойно изложение за тематичния преглед, защото той е изключително важен за механизма на прилагане на разпоредбите. Не смятаме, че е прекалено много това, което е формулирано там, защото в края на краищата тук се засяга интереса на широката публика. И искаме да има съвсем конкретни цели за въвеждането на нови механизми при опитите с животни. Имаме известни, известен опит. В понеделник ще уч, участваме в дискусиите заедно с госпожа Егле и ще повдигнем тези теми. Определено ще ги дискутираме и в групата и ще дадем и позицията на групата на докладчика следващата седмица. Благодаря. Мерси, мадам. А демонде ла парол, месье Капула Сантос. Благодаря, господин Каплос Сантос. Благодаря. искам да се извиня на госпожа Егле, защото очевидно не съм я чул. току-що си изясних един въпрос с секретарията. Вие действително свършихте страхотна работа, но ние всъщност от много години сме свикнали вие да работите така. Мисля, че вие начинът по който напреднахте може да служи за пример. В отсъствие на е, докладчика в Сянка от нашата група, е, се изказвам, тъй като нашия докладчик в Сянка се намира в Румъния и е, води предизборна кампания, но аз съм тук и ще се занимавам с всички нерешени проблеми. Ще се опитаме да постигнем решение, особено що се отнася до инспекциите. Така че още веднъж повтарям, че ние също имаме позиция по въпроса, но аз имам пълно доверие в госпожа Ягли и смятам, че тя ще доведе работа до успешен край. В продължение на една минута нямаше превод на френски. Надявам се всички да са... Госпожа Полсен. Благодаря, господин председател. Мисля, че е, Трябва да сме наясно, че първото четене в е, парламента ще е, се отличава с две характеристики. Първо, имаме голямо мнозинство за предложения проект на документ. Второ, защитата на животните беше доста подобрена в текста, предложен от комисията. Но в интерес на изследователската дейност и промишлеността. И е работата е напреднала по начин такъв, че никой вече не може да се върне към предложението на комисията. Зелените биха желали да го направят, но от чисто юридическа гледна точка не е възможно да се извърви пътя на обратно и за това се опитваме да намерим компромис Компромис все пак се остава компромис, тъй като една голяма част от предложението беше отхвърлено по време на гласуването на пленарно заседание. И аз мисля, че това допълнително осложнява положението, в което се намира госпожа Егле. Но ние всъщност сме доста близо до края, тъй като не ни предстои да решаваме някакви големи, важни въпроси. А, дали ще бъде записана думата substantial или serious, нали, това са проблемите, които днес а, а, решаваме. Аз от самото начало Вярвах, че този проект може да бъде доведен до успешен крас, е, край с е, компромис, който да бъде приемлив за всички страни, както за изследователите и промишлеността от една страна, така и за защитниците на животните от друга. Ако има причина за съмнения или за безпокойство, ако някой смята, че Нещата не са такива, каквито трябва да бъдат в е, изследователските институции. Комисията трябва да организира инспекции. И ако ние успеем да направим това задължително, да вкараме думата трябва в текста, е, това ще успокои е, природозащитните организации, защото те ще имат юридическата възможност и юридическите гаранции, че комисията ще извърши инспекция. Мерси, мадам, Дес. Благодаря, господин Дес. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих желал да благодаря много на Елизабет Егле, която се зае с тази много трудна тема. Тя винаги е сложна тема защото дори и тук в Европейския парламент ние сме много отдалечени в позициите си, когато става дума за защита на животните. И много трудно се постига съгласие. Е, едните искат е, повече свобода, другите, тези, които имат с изследвания, другите, които защитават животните, природозащитниците, искат е, по-стриктни разпоредби, повече ограничения. Ние в Европа сме склонни да приемаме много стриктни е, разпоредби, а това не означава, че не желаем да развиваме научните изследвания. Но е, също времено трябва да си даваме сметка, че има и е, други е, страни, в които законодателството не е така ограничително. И често се налага, така да се каже, да ползваме резултати от изследвания, направени в трети страни, където защитата на животните не е така стриктно уредена в законодателството. Също времено трябва да си даваме сметка, че по този начин всъщност вредим повече на животните или най-малкото ние им правим добра услуга. Защото хем при нас ние, така да се каже, да сме си чистички, хем да използваме резултатите от други изследвания. Трябва и това да се помисли. Госпожа Сосана Лумис сега ще ни каже какво мисли комисията по тези въпроси. Благодаря. Мисля, че можем само да подкрепим доклада на вашия докладчик. Много конструктивни бяха преговорите, отношението на парламента. Виждаме и много сериозни усилия от страна на парламента да постигнем конструктивни решения така че удоволствие в момента да провеждаме тези разговори с теб. Така че точно такъв беше духа, както разказа и госпожа Егле. Както тя спомена, има още няколко въпроса за уточняване. Ако те са от ключово значение, смятам, че ще успеем да постигнем едно задоволително решение, така че да, да има този баланс на интересите, към който всички се стремим. Затова нека да кажа, че се надявам, че ще продължим да е, имаме своята роля на посредници между вас и съвета и да прокараме предложението във вариант, който е добър за всички. Благодаря. Докладчика. Иска ли да се изкаже сега? Благодаря, господин председател. Благодаря на представителката на комисията, благодаря на докладчиците в Сянка и на останалите колеги. Мисля, че това, което каза Алберт Тес в заключение и това, което каза комисията, са двете най-важни неща – ако а, постигнем резултат, който прави невъзможна работата за изследователите и за промишлеността в Европейския съюз, от това ще пострада както защитата на животните, ще пострадат и работните места. Така както каза комисията, трябва да а, постигнем компромис, трябва да се споразумеем за напредъка а, и да постигнем един резултат, който да бъде адекватен както за изследователите, е така и за промишлеността. Мисля, че сме на добър път да постигнем тези резултати. Естествено, че е, е, има възможности за подобрение на някои е, места. Е, радвам се, че ще присъствате в е, понеделник. Надявам се да, да постигнем толкова контрол, колкото изискват и е, фермерите, но и мисля, че проверките са нещо много важно, са нещо много важно. И ако можем да направим така, че да могат да се правят и проверки без предупреждение, внезапни проверки, а, с това ще постигнем една важна цел, която си поставям аз и а, комисията. И по такъв начин след 3 4-5 години с доклад по собствена инициатива можем отново да зададем въпроси и да попитаме как стоят а, а, нещата. И някои държави, като например Германия, могат да запазят по-високите си стандарти а, които има до този момент, защото текста не изисква уеднаквяване на стандарта в цяла Европа. Допуска се държавите, които смятат това за необходимо, да имат и по-високи стандарти. Знам, че получавате много имейли. Аз също получавам много имейли. А, и някои имейли са такива, че е, могат да ни причинят безсънни нощи, ако сме малко по-разстроени. Този, е, този доклад не е точно такъв, но отива в тази посока. Благодаря. Благодаря. Нека сега да преминем към следващата точка на, на, на мнения по бюджетната процедура. Миналата седмица Парламента се срещна с съвета в процедура, помирителна процедура. И сега отново давам думата на госпожа Яйля. Благодаря, господин председател. Е, този отчет, тази информация ще бъде истинска почивка в сравнение с е, предишния, защото тук ще работим с е, цифри, а не с емоции. И имахме успех е, в е, е, нашата комисия при тези преговори. Става дума за процедура по съвместно взимане на решение на 20 септември тук в Комисията за селско стопанство. Разисквахме бюджета за 2010 на 29 септември гласувахме в комисията и успяхме, така да се каже, да прокараме всички наши е, искания. След това е, през октомври в е, пленарна зала разисквахме бюджета и отново с господин Сорян имахме успех ние от комисията. След това последва помирителна процедура с съвета и с комисията. Заседавахме в съвета, аз бях представителя на нашата комисия, така че можех да представя нашите позиции за нас. Най-важно беше да се приеме така нареченото писмо за промяна. 58,8 мили милиона, а, милиарда, извинете, т.е. 264 милиона повече, отколкото през а, предишния бюджетен период трябваше да приеме съвета, като а, тези средства са предвидени за интервенционни мерки. 215,4 милиона евро е сумата, наистина значителна. И а, Млечния фонд, все едно как ще го наречеме, получи в крайна сметка 300 милиона евро. Спомняте си, че комисарят каза тук през септември съвсем ясно, че няма да се отпусне нито един цент за млечния фонд. След това 280 милиона бяха отпуснати, но в крайна сметка постигнахме желаните 300. И е, то така много опорито настоявахме. 300, 300, 300 и накрая, както ви, е, видяхме, упоритостта по получава а, е, така възнаграждение. Наистина тези 300 успяхме а, да ги включим в бюджета и в крайна сметка това беше победа не само за нашата комисия, но за целия парламент. За селските райони 380 8 милиона, за млякото в училищата 76 милиона са извоювани, а не 7 милиона, както беше през началото. И всички а, средства, които бяха предвидени в бюджетния проект, в проекта за бюджета за 2010 година, по отделните бюджетни редове се запазиха и към тях трябва да добавите и всички тези допълнителни средства, които ви съобщих. По пилотните проекти не можахме да е, извоюваме допълнителните средства, които искахме. Е, така че сега предстои още е, да разговаряме по тези въпроси. Що се отнася до маржа? 380, а не 300 милиона. Така че трябва да ги използваме или за пилотни проекти, или за програмите за възстановяване. И така, 59,7 милиарда ще се предвидят в бюджета по втори раздел за 2010. Това е повече от преди настоящата година, където имаме 56,7. Така че селскостопанския бюджет в втори раздел ще бъде уравновесен и в рубриките риболов, развитие на селските райони и през декември в Страсбург предстои второ четене. Ако получим съгласие и в пленарна зала и съвета също одобри това, ще имаме 3 милиарда повече по този втори раздел. Това е всичко, което мога да ви съобща. Благодаря. Не виждам желания за изказване. Ще дам думата на госпожа Бокман от комисията, но извинете, извинете, не видях, е, че искате да се изкажете, моля. Благодаря, господин председател. Аз съм, може би, един от най-големите поддръжници на госпожа Егле, но нека отново да кажа колко отлична работа а, тя постигна с идеални резултати, с битки, които се водиха месеци и години. Особено, що се отнася до Млечния фонд. А, така, битката започна, тя я започна преди години и се надявам, че и до година ще успея да постигна толкова добри резултати. Благодаря. Давам сега думата на комисията. Благодаря, господин председател. Да, сега вече има споразумение и като се има предвид, че трябваше да се търси финансиране и на Европейския план за възстановяване, е, стигнахме, всички институции направиха компромис. Е, ще има 420 милиона повече за развитие на селхостопанските райони в рамките на плана за възстановяване. От гледна точка на комисията всич... много добре, че е прието и цялото писмо, с... свързано с поправките. А, също така, действително 300 милиона се отделят за фонда за мляко но пък е, сумата намалява за е, възстановяването на разликите в износа, но така или иначе имаме една окончателна сума в бюджета, което е много добре. Е, маржа, нека ви обърна внимание, е 500 милиона, защото имаше едно намаление, предложено от съвета, и одобрено на, спораз... на помирителната процедура, т.е. 230 милиона ставаше дума за там. Така че всъщност ще има едно намаление на доходите с 230 милиона и ще трябва да го разпределим в бюджета. Но като се има предвид, че има марш 550, 505 милиарда, смятаме, че ще има възможност, ако се наложи, тази дупка в бюджета да бъде покрита или, както каза и докладчика, да се използват средства целенасочени за изключителни случаи. Така че смятам, че резултатите са добри както и за сектора за меделия, така и за пакета за финансиране на плана за възстановяване. Благодаря. Госпожа Егли, имате ли някакви коментари? Благодаря на комисията за изказването. Благодаря на всички присъстващи колеги и на господин Санто. Знам, че всички сте ми фенове, но подкрепата в бюджетната комисия беше Основният проблем в бюджетната комисия беше съпротивата от страна на социалистите и демократите. Всъщност нашия основен проблем беше да прокараме проекта през бюджетната комисия и да получим подкрепата на останалите политически групи, така че благодаря за вашата подкрепа. Да минем тогава на следващата гледна точка. Доклад относно съобщението на комисията подход на общността за превенция на природни причинени от човека е, бедствия. Матрия Досел Патрал Невес е нашия докладчик. Тук става дума за една стратегическа концепция за а, превенция на катастрофите. И ние сме поставили акцента върху тяхното влияние върху селското стъпанство, госпожа Невес. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Въпроса, за който отговарям и който сега трябва да бъде обсъден, се отнася до това как общността трябва да подходи към превенцията на природни катастрофи и катастрофи, причинени от човека. Нашата комисия по селско стопанство систематично работи по този въпрос. През май 2006 а, имаме изготвен доклад. В други комисии този въпрос също е разгледа. Мисля, че в комисията по регионалната политика И, и също така, комис... и също така всички тези, които отговарят за безопасността на а, храните. Мисля, че това е една тема, а, по която работата не свършва и по която винаги има какво да се прави. една от най-важните причини за това, че и за бъдеще ще трябва да се занимаваме с тази тема, е фактът, че а, е, напоследък ставаме свидетели на много природни катастрофи и темата не може да бъде пренебрегвана. Виждаме, че броя на катастрофите се увеличава. Една от причините за това са измененията в климата, които наблюдаваме през последните години. Освен това, ние имаме повече е, суша и е, горещини, т.е. увеличава се опасността от пожари. Едновременно с това имаме повече валежи в северните части, които водят до наводнение. Тоест, превенцията е е много важна задача, която стои пред нас. Друга причина, поради която се заехме с темата, е, че преди една година бяха изготвени препоръки, които обаче не бяха реализирани на практика. Те, тези препоръки трябва да бъдат взети повече по, под внимание, за да се намалят щетите от катастрофи, причинени от а, човека. Така че аз приветствам тази инициатива на комисията. Приветствам инициативата да се е, разработи концепция за превенция на общностно равнище. Е, радвам се, че сме ангажирани е, и че имаме воля да разработим такава общностна концепция. Това, което трябва да се стараем да избегнем е появата на циклични катастрофи, т.е. на някакви хронични рискове. А от друга страна от природните бедствия обикновено са засегнати повече от една страна членка е, и в такъв случай остро застава въпроса с финансовите средства и въпроса е, как може да се направи така, че да разработим система, с която да реагираме на е, бедствията, която да бъде не само финансово изгодна, но и да а, успокои фермерите. Сега въпрос е какви са намеренията на комисията с е, тази законодателна инициатива. Не мисля, че това съобщение за превенция на бедствията показва, че предложенията на комисията са непременно най-подходящите и за това бих искал да поставя този въпрос на обсъждане. защото а, въпросът под какъв ъгъл ще погледнем на тези въпроси е много важен. Защото в предложението на комисията не виждаме някакви иновативни предложения. Това са нещата, които са се правили през предишните години, така че препоръките, които бяха направени в миналото, не са взети предвид. Колегата Капола Сантос няколко пъти повдигна въпроса за последствията за селското стопанство. Ние в момента трябва да намерим нашата собствена перспектива, от която да погледнем към въпроса за превенцията. Тази тема доста отдавна се обсъжда, доста отдавна се работи а, по нея. И сега си искам да поставя въпроса къде трябва да бъдат поставени приоритетите, къде трябва да бъдат поставени границите, къде са важните параметри. Тук в заглавието са записани природни бедствия и причинени от човека бедствия върху какво трябва да се концентрираме тук всъщност? Чест, често се казва, че е нормално да имаме природни бедствия, да имаме горски пожари, наводнения. А какво о, става, когато имаме земетресения, а, наводнения, свлачища? Мисля, че трябва да се, да се спрем и да се концентрираме върху някой от тях. Мисля, че селското стопанство винаги е много повече изложено на а, такива бедствия и тук вече идва място на втория въпрос. Кой е нашия приоритет? Причинените от човека бедствия ли? Като, например, а, горските пожари или трябва да изберем някаква по-широка перспектива и да изходим от а, промените в климата. Или пък да се концентрираме върху изкуствено, така да се каже, предизвикани бедствия. В Комисията по селското стопанство мисля, че най-вече трябва да се спрем върху последиците за селското стопанство. Това е нещо, което другите комисии няма да го направят. А дори да го направят, това най-вероятно няма да бъде най-добрата перспектива от наша гледна точка. Мисля, че тук трябва да се спрем и на епидемиите, като например шапа или пък а, лудата крава. Въпросът е а, е, как да ограничим проблема, къде ще поставим границата. Дискусията за параметрите все още не е изчерпана, според мен. В заглавието на съобщението се говори за превенция. Въпросът е обаче как ще реагираме, ако настъпи бедствие. И е, много е трудно понякога да се разграничи превенцията от реакцията при природно бедствие. В текста на коми... Текста на комисията се ограничава не само с превенцията, а говори също така и за редица мерки като реакция на настъпили вече бедствия. Мисля, че тук трябва да говорим не само за теоретичните аспекти, а се нуждаем също така и от а, е, конкретни модели за реакция при определени природни, е, при определени бедствия от такива механизми, които автоматично да сработят при настъпване на природно бедствие. И независимо от това, кой модел ще изберем, той ще има нужда от някакво финансиране и въпроса за финансирането също трябва да бъде обсъден дали примерно ще вземем финансиране от фонда за солидарност, който също много често се обсъжда. Някои катастрофи и бедствия ще бъдат изключени от е, обхвата, например сушата, която играе важна роля за селското стопанство. Освен това трябва да обсъдим и системите за застраховане в селското стопанство. Те също могат да се прибавят към плана. Това може да бъде обща система за всички 27 държави членки от десетки години имаме обща аграрна, обща сълскостопанска политика, но до този момент не сме успели да разработим общ план за намеса. За тези неща до този момент отговаряха с отделните страни членки. Но при бедствията специално трябва да внимаваме Европа да не се разпокъса и всяка страна да върви със собствено темпо. За мен е много важно да разбера какви са различните мнения по този въпрос, за да мога да изготвя моя доклад. Това всъщност е първата дискусия по въпроса и ние ще продължим разговорите. Благодаря ви. А сега вече ще изслушаме мнението на депутатите. Благодаря, господин председател. Мисля, че госпожа Патрала е права, като казва, че комисията по селското стопанство трябва да формира становището си от гледна точка на селското стопанство. Аз съм член е, в една друга комисия, където мнението е съвсем различно. Затова а, е, мисля, че становището наистина е много-много важно и а, е, то ще даде възможност да допълним картината. По този начин се хвърля поглед върху допълващата роля е, и ние ще потърсим е, е, една по-пълна картина. Какви са последствията от природните бедствия, да кажем, във връзка с така, отглеждането на животни, сълскостопански животни, говеда, на това са неща, които естествено са важни, но ние трябва да се опитаме най-вече да проследим въздействието върху селските райони като цяло. Ако хората напуснат всички селата, селските райони и отидат в градовете, тогава ние няма да имаме и никой е, там на място, който да се грижи за на не, животните, който а, да гледа животни, който да а, се грижи и за горите и така нататък. Имахме вече такива случаи, в които всички овчари а, тръгнаха някъде да търсят друго препитание и да напускат а, селата. А, Естествено, че когато се говори за предотвратяване, за превенция, това е много, много важно. Какви са природните бедствия в Европа? Горски пожари, наводнения и суша. Това са трите вида природни бедствия и върху тях трябва да се съсредоточим. Необходима е интегрирана европейска политика. Задачата на Европейския съюз на всички държави членки е именно да координират действията си. Не можем да си позволим различна политика по отношение на опазване на горите в 27-те държави членки. Трябва да имаме е, еднакви позиции и единна политика по отношение на горите, по отношение на е, горското стопанство и на опазването на горите от пожари. Говорим за, да кажем, Иберийския полуостров или за е, така, Дунавските, край Дунавските е, страни е, нещата не могат да се разделят по този начин. Дори и в рамките на тези регионални общности или общности по някакви географски критерии има много различия. Така че трябва да уеднаквим нещата за Европа. Необходима ни е и гражданска защита на горите и гражданска защита по отношение на превенцията също. Нека да гледаме на нещата най-вече от гледна точка на фонда за солидарност. Чудесна идея. А, когато се видим отново в септември, ще видите, че ще говорим или за горски пожари, или за наводнения, защото обикновено през лятото се случват тези природни бедствия и отново ще установим, че нищо на практика не е направено. Така че би трябвало да потърсим акцентите там, където наистина има нужда от спешни действия. Трябва да се отпускат средства, естествено на засегнатите от природните бедствия страни. Трябва парламента да даде съгласието си, е, съвета да предприеме съответните действия. Но е, не бива да действаме в последствие, трябва да потърсим начин за превенция, както каза госпожа Петрао. Необходимо ни е политически зряло решение, обмислено добре и от техническа гледна точка. Госпожа Маркилес има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Да подем темата, която току-що бе е, започнат. Има нужда от политическа реакция. Имам и няколко други коментара. В Ирландия в момента е, страдаме от много сериозни наводнения в различни части на страната. И хората ни казват, че това е много странно явление, тотално непредсказуемо, вероятно свързано и с измененията в климата. Но може да се дължи на недобро планиране и градово устройство, липса на поддръжка на канализацията, на поддръжка на инфраструктурата, където се случват е, наводнения и е, на начините за реакции в определени райони. Тези неща трябва да се обмислят. Аз се отговарях с много хора, които са пострадали от наводнения, и те коментираха недоброто поддържане на реки, на водни питеща и то именно заради разминавания в политиката между схващанията на хората, които се занимават с селско стопанство и с околна среда. И смятам, че някъде в доклада трябва да постигнем и някакви точки на сближаване. Има много, в много случаи мнения, които са крайно разнопосочни. Мнения на местните хора и мнения на, хора, на хората, които се занимават с околната среда. А, в момента, ако, да речеме, се направи а, опит да се повиши нивото на даден канал. Моментално ще се намерят други, които ще се противопоставят и ще кажат, че от това ще имам проблеми, а, това може и да не е така. Така че този тип а, с блъсък на мнение трябва да бъде решен. В Ирландия специално много често се случват и все по-често се случват подобни разнопосочни е, мнения. Благодаря. Сега го господин Капула Сантос. Obrigado, senhora, senhor presidente. Eu queria uh, também saudar como muito positiva a apresentação do Благодаря. Аз също искам да поздравя комисията за съобщението, което е изготвила. Много е добре, че се поставя на дискусия тази тема сега, именно в момент, когато се сблъскваме с бедствия. През 2006 година имаше също цяла серия природни бедствия, пожари, много сериозни наводнения. Аз тогава бях докладчик. Тези бедствия причиниха и смъртни случаи, и много щети в страните членки. Тогава бяхме принудени да работим много, е, под много голямо напрежение, защото бедствията се случваха в момента. И в такива случаи резултата не е чак толкова добър. Затова съм много щастлив, че в момента се подхожда отново към тази тема и то на общностно ниво. От 2005 насам бях, бяха изготвени препоръки, някои от тях бяха спазени, други не, за съжаление. И на последната проверка на състоянието трябваше да се направи така, че и ясно да се каже на земеделските стопани, че ще получат помощ в определени случаи трябва да е ясно какво може да се направи сега. Част от решенията са в ръцете на страните членки. И за това метода, който коментира нашия докладчик, е много удачен. Но не бива да се ограничаваме само с превенция. Както каза докладчика, трябва да има методи и за реакция, и за намеса, и би следвало да се направи ясно разграничение. Също така трябва да формулираме точно кое са природни бедствия, кое са катастрофи, причинени от човека и кои от тях имат отношение към земеделските стопани. И тогава вече комисията може да изготви списък от инструменти, с които може да се борави при съответните бедствия. Би било много полезно да имаме подобни и инструменти, и разпоредби, и средства. Така че този списък с налични инструменти може да бъде изготвен с цел да ни информира Какви стъпки предприемат страните членки, в, когато вече се случат природни действия и какви са техните мерки по отношение на превенцията на такива? Смятам, че е много важно да сме наясно какви са механизмите на действие на страните членки. Според мен е много полезно да има един подобен списък. Моята политическа група ще се постарае да направи всичко силите и да осигури един добър доклад в помощ на земеделските стопани. Благодаря, господин Бове, моля. Президент, э, je pense que ce travail est très important aussi euh, sur la question à la fois... Господин председател, мисля, че задачата е много важна ако желаем да действаме превентивно на природните бедствия и бедствията, причинени от човека, ако можем да намалим техните щети, е Чудесно. Има взаимовръзка между промените в климата и природните бедствия. Ние все още не сме сигурни, че е, е, измененията в климата са трайни, но има много индикации е, за това. И трябва да се опитаме да предотвратим последиците, защото те засягат предимно фермерите, особено тези, които живеят в е, региони с е, суша. Примерно да направим така, че фермерите да избират а, своите семена, така че те да издържат на суша. Т.е. трябва да насърчим съответните а, изследователски мерки, за да гарантираме, че ще бъдат разработени семена устойчиви на суша, тъй като мисля, че вече можем да а, сериозно да предположим, че сушата ще бъде траен феномен. И трябва да насърчим изследователската работа, тъй като няма да бъде достатъчно да подготвяме фермерите трябва да инструктираме фермерите така, че те да започнат да избират семена, които да бъдат устойчиви на новите климатични а, явления. Когато говорим за бедствия, причинени от човек, а, непрекъснато а, си мисля за горските пожари. Ние непрекъснато казваме, а, че. А, е, е много по-ефтино да се финансира кампания сред фермерите, отколкото да се финансират е, самолети за гасане на е, пожари. Тоест да се използват доброволци, които са застрашени от суша и горски пожари за гасане на пожарите и да се е, стимулира превентивната дейност. Мисля си също така за политика на залесяване в Средиземноморския регион, защото това е нещо много важно, когато говорим за, за животновътство. Тоест, трябва да разглеждаме горите от най-различни аспекти. Те са а, не само а, а, полезни за въздуха, но и в много други отношения. А, мисля си също така и защитите, причинени от а, промишлеността на селското стопанство, примерно в а, Братан. А, Причиняват се също така и много други бедствия от човека. Например, при употребата на нитрати в селското стопанство, които замърсяват а, почвите. И е, ако ние непрекъснато унищожаваме нашите почви, влушаваме нашите почви вследствие на интензивното замеделие, последиците ще се е, задълбочат. С това искам да кажа, че трябва да обърнем внимание върху методите, с които работи селското стопанство. Когато говорим за наводнение, трябва да видим как по-добре да се а, оттичат водите, как да направим така, че водата да циркулира по-добре. От една страна да подобрим съоръженията за напояване, за да могат да се използват методите за интензивно земеделие. От друга страна обаче да направим така, че е, водата да циркулира и да се отича по-бързо. В противен случай ще имаме отрицателни последици. Искам да кажа, че а, имаме а, е, много полета за действие и трябва да планираме също така намеса и в методите за производство в селското стопанство, особено когато искаме да предотвратяваме бедствия, причинени от човека. Господин Секецки има думата. Благодаря ви. Госпожи и господа, необходимо е да опростим и да ускорим процедурата, за да може Европейският е, съюз да реагира бързо, експедитивно в случай на природно бедствие. А това означава, че европейските депутати, Европейският парламент би трябвало да заеме челно място. Съгласно характера на Европейския съюз, ние трябва да бъдем особено активни. И реакцията, когато се е необходима помощ, не бива да се бави. Не един месец след природното бедствие, а много по-бързо трябва да реагираме. И така, имаме наводнения от една страна, имаме и суша от друга страна. Изискват се високи инвестиции в подобни случаи. Но по-хубаво би било да потърсим причините за тези природни бедствия и това също е свързано с е, инвестиции. Необходимо е да потърсим връзката с е, водните ресурси и е, точно по отношение на управлението на водните ресурси трябва да се инвестира повече. Това е моята идея. Естествено, когато говорим за междинния преглед, е, трябва да имаме предвид и това. Да, застрахователните компании е, би трябвало да бъдат е, по-отворени за проблемите на земеделските стопани, а не да сключват договори, които в крайна сметка не са от полза за земеделците. Важно е, е, когато говорим за инвестиции, да имаме предвид обществения интерес, е, а не винаги да се подаваме на е, протестните акции на еколозите. В тази връзка бих искал да помоля да потърсим различни е, решения и всичко това да бъде включено в е, финансовата рамка за следващите години, в финансовата прогноза, за да можем наистина да говорим вече за един нов вид политика. Благодаря ви. Госпожа Палсен. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо докладчик, ще започна с горите. И изрично ще подчертая, че горските пожари, заедно с сушата, са огромен проблем за цяла Южна Европа и най-вече за Средиземноморието. Както бе казано вече, Необходимо е приспособяване, адаптиране, е, включително и на посебния материал. Независимо от това какво мислим и възнамеряваме да направим по отношение на климатичните промени, би било най-добре, може би, да приемем, че това е факт и че това не е временно явление, което много бързо ще очуми. Е, това е факт е, не само за нашето поколение, но и за поколението на нашите деца, може би и внуци. В е, Северна Европа, в моята страна, в Финландия, гората изпълнява други функции, не тези, които изпълняват горите в Южна Европа. Става дума за друг вид екологична система. Не бива да включваме северноевропейските, скандинавските гори, е, когато говорим за горските пожари в е, средиземноморските страни, в южноевропейските страни. В рамките на е, солидарността, естествено, трябва да направим всичко, което можем за да разкрием причините за горските пожари в южноевропейските и средиземноморските страни най-вече. Защото ние бихме желали да бъдем е, солидарни, ние бихме желали да проявим солидарност и на дело, като разпределяме тежестите помежду си и знаем, че средиземноморските страни не могат сами да се справят с това природно бедствие, които горските пожари там до голяма степен са причинени и от климатични промени, не само други причини, да кажем човешка намеса. Съществуват различни феномени, Имам предвид най-вече е, наводненията в е, Централна Европа. Не е задължително всичко да бъде включено в доклада. Но наводненията до голяма степен са свързани и с е, неправилно строителство. Питам се как се издават разрешителни за строеж при положение, че бъдещата сграда е много близо до някакъв воден поток, до някаква е, река или до канал, така че е, тези сгради естествено ще бъдат наводнявани в бъдеще при положение, че са построени непосредствено до брега. И когато говорим за превенция на, на страшните наводнения, трябва да се мисли и за строителството и за дейността на органите, които издават строителните разрешения. В моята страна това е една определена институция, която е натоварена с териториалното планиране. Благодаря, госпожо Палсен. Още пет заявки за изказвания. Едвард. Господин Елуд. Благодаря, господин председател. Приветствам доклада напълно съм съгласен с изказванията, които бяха направени тук. Госпожа Магинес вече говори за проблемите, наводненията в Ирландия и на запад, и в южната част на страната, и в източната част. Големи трудности, проблеми за инфраструктурата и за земеделските стопани, разбира се, недостъг на фураж, проблеми с а, а, реколтата и ние абсолютно приветстваме а, е, мерките, които се прилагат по а, е, фонда за солидарност. Но смятаме, че трябва да има промяна и в критериите. Затова тази дискусия е много навременна. Мисля действително, че трябва да се мисли и за превенция, и за реакции защото в момента това, което правим, го правим прекалено късно, когато се случат бедствията. Трябва да се мисли за превенция, за дренаж, за отводняване, за обновяване на инфраструктурата и поддръжката на, на водни басейни, например. Сега, факт е, дали ни харесва или не, климатични промени има в края на ноември в Ирландия се отчита увеличаване с 5% на валежите. Ще очаква се и още по-голямо увеличение. Това са факти в края на краищата. И когато отидем на следващата седмица в Копенхаген да си говорим за климатичните промени, трябва всички, не само нашата комисия, всички останали, да имаме ясни данни и ясна мисъл какво искаме. Защото трябва да се мисли и за мерки по превенция, и за мерки конкретно по време, когато се случва действието, и за реакция като сел. Цяло много е важно за бъдещето, за поминъка на селскостопанските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 Да, мога да се присъединя към голяма част от казаното. До тук ние се сблъскаме непрекъснато с един същ проблем. Много сме добри в анализа на проблемите. Естествено, че не може винаги да се направи ясно разграничение между природни бедствия и бедствия, причинени от човека. Те са свързани. Примерно да вземем темата за, нав... за наводненията след е, едно наводнение винаги достигаме до извода, че е, не бива да се застрояват толкова крайбрежните е, региони. Всички декларират, че не трябва да се запечатва, така да се каже, ценна земя в Германия. това се прави на цели 120 хектара. И мисля, че като комисия по селското стопанство трябва да се вземем и с защитата на тези плодородни почви, тъй като ние непрекъснато разрушаваме плодородни почви. И колкото повече го правим, толкова повече проблеми с наводненията ще имаме. Е, и да видим дали освен да правим тук изявления и декларации, дали не трябва да препремем и конкретни действия. Когато става дума за е, горски пожари, те все повече зачастяват и всяко лято е, имаме горски пожари, когато пресата спре да пише за пожарите, пожарите изчезват и в следващата година отново се сблъскваме с а, този феномен. За това трябва да си помислим по въпроса каква трябва да бъде гората на а, бъдещето. Не всички страни имат система за наблюдение на развитието на горите. Изобщо аз мисля, че а, нашите изводи са много добри, те просто не се прилагат достатъчно последователно а, на място. И аз понякога се питам защо от изводите, които правим, не стигнем до някакви съвместни действия. Може би ролята на Европейския съюз трябва да бъде ролята на координатор при такива действия. Je vous remercie. Madame vous avez la parole. Благодаря ви, госпожа Матю. Има думата. Благодаря. Ще се спра отново на темата стопанисване на горите. Това е много важна тема от гледна точка на селското стопанство и защитата на, и опазването на природата. Докладчикът се е спрял на горското стопанство и аз няма да повтарям всичко това, което вече бе казано във връзка с сушата, горските пожари и така нататък. Колегите, които говориха, вече достатъчно осветлиха темата през 1990 година в е, Австрия, в Германия имаше е, урагани с е, много е, щети. В е, Западна Франция имаше дори е, по, убити хора, жертви. В е, доклада се говори за превенция на е, природните бедствия и то най-вече тези, които са причинени от човека. И може би би трябвало да помислим и за ураганите, за бурите във Франция. И струва ми се, че това може да се каже и за Германия. Във Франция би било подходящо от гледна точка на Франция да се предвидят и бурите, и ураганите. Какво би могло да се направи по отношение на превенцията и е, как е, да се реагира бързо? Да, говорихме за фонда за солидарност още преди години, но в тази връзка ми се струва е, наложително фонда за солидарност да започне да действа. Той естествено ще бъде готов да действа в определени граници, но същевременно би трябвало в рамките на солидарността да помислим най-вече за това, как да помагаме на засегнатите от ураганите, от разрушителните бури в Лотарингия. Имаше разрушени сгради, имаше блокирани пътища, имаше блокада на е, блокиран транспорт в продължение на седмици, така че много бързо трябва да се действа в такива случаи. Е, още на следващия ден, но в крайен случай на следващата седмица ситуацията би трябвало да се нормализира и това може да стане само по пътя на съответните адекватни действия в рамките на солидарността. Благодаря, госпожо Матио. Господин Агньо, благодаря. А, тази седмица в разговорите изникна кошмарната фраза климатични промени. Статистиката, която ни дават учените, показва доста неща. Аз живея близо до университета в Източна Англия, където има специален факултет по метеорология. И съвсем скоро бяха показани електронни съобщения, че учените съзнателно скриват факти, че всъщност температурите падат. Може би дори ще има съдебен процес по този повод. А, сега, в Копенхаген ще се дискутира въпроса за климатичните промени, обаче е, вероятно ще се наложи дори да се удължи конференция, защото страшно много учени искат да се изказват и много се говори така за здрав разум, когато се коментира тази тема. Защото в края на кращата всички решения трябва да се базират на реално здрави научни факти, а не само на желанията на определени политици. Господин Дес, моля. Благодаря, господин председател. Аз съм много благодарен, че ще работим по тази тема. Но когато говорим за промените в климата, трябва да бъдем малко по-предпазливи, пред мен съм отворил компютъра а, и съм а, издирил нивото на, на наводненията в Вюрцбург, кое, който е разположен един приток на Райн, на Рейн измерени са 1350 кубически метра на секунда през миналата година и там се говори за е, за причините. Причините за това наводнение, които се изборяват в пресата, са модерно земеделие, запечатване на почвата и така нататък. Аз се питам, какви са а, е, причините за наводненията на 23 юли 1952 година, когато не е съществувала нито една от изброените причини, нямало е съобщения в медиите а, и само във Вирсбург са знаели, че има а, а, наводнение. Сто години по-късно е измерено нивото на а, а, наводненията и те са измервани периодично в кубични метри в течение на годините. Преди 100 години причините за тези чести наводнения какви са били? И то наводнения, по-големи от настоящите. А, когато говорим за река Дунав, а, наводненията през средновековието са били същите, каквито са в настоящия момент. Нека да говорим по същество. Винаги е имало някакви изменения в климата. Имали сме по-големи амплитуди в температурите в сравнение с днес. Обаче понякога ми се струва, че а, много групи се опитват да извлекат някакви политически и економически дивиденти от тези а, а, явления. Защото всяка една застрахователна компания ще се радва, ако всички започнат да се застраховат срещу наводнени. По темата за горските пожари също бих искал да кажа някои неща, без да искам тук да получавам колегите. Мисля, че трябва да говорим за това, как могат по-бързо да бъдат огасени горските пожари, защото те се превръщат в бедствия тогава, когато не могат своевременно да бъдат огасени. В Гърция знаем, че имаше тази година страшни горски пожари. Знаем, че в Гърция работят 12 000 професионални пожарникари. В Бавария и в Германия имаме система на доброволни пожарникари и всеки, който навърши 16 години, е, преминава през едно обучение за е, доброволен за доброволец пожарникар. Тоест, Отделно имаме 12 000 професионални пожарникари, а, които са в състояние да гасят горски пожари. И ние трябва да а, обсъдим дали в една държава като Гърция или в Испания или Португалия не трябва да се въведе система а, на доброволци а, пожарникари, за да може Европейския а, съюз да финансира техника и те да разполагат с необходимите технически съоръжения защото горския пожар се превръща в бедствие, ако няма достатъчно обучен персонал и няма достатъчно техника, с която да можем да се борим а, срещу пожара и да го а, ограничим. т.е. няма възможност достатъчно рано да се реагира. А между другото, Европа а, предоставя финансиране за мерки за предотвратяване на наводнени. Е, там, откъдето съм аз, имаше едно място, е, което е, всяка година финансираше някакви мерки със средства от, от общността в размер на 8 а, милиона евро, 4 от които идваха от Брюксел и те сега имат една разумна система за защита от а, наводнения, така че има средства за тези мерки и ви призовавам да говорим по същество по тази тема. Благодаря ви, господин Дес. Мисля, че системата на доброволните помощници на пожарникарите наистина е чудесна. Баварската система е образец за подражание. Бих искал и аз да се включа в дискусията, когато става дума за превенция на природните бедствия, трябва да започнем от е, определене на причините. Е, кога ще казваме, че едно природно бедствие е причинено от е, човека и кога не? По време на ледниковия период нещата в Бавария са изглеждали доста по-различно, отколкото в Сахара. Това са неща, които са всеизвестни и все пак това не ни пречи да мислим за последствията и да мислим за това, което природата в крайна сметка е натрупала а, в продължение на стотици милиони години и които а, натрупвания сега се отразяват на начин, начин на живота. Естествено, че би трябвало да мислим за това как да се справяме с рисковете и как можем да предотвратим а, тези природни бедствия. Добре, доброволната пожарна действа чудесно и във Франция, и в Испания, и в Португалия. Но независимо от това е, са необходими и допълнителни действия и още помощ. Има и други е, засегнати страни в Европа. Горите трябва да се опасят. Те трябва да бъдат защитени, защото те имат е, огромно значение не само за селското стопанство, за различните системи в природата. Ето, Финобре, колко важна е гората. Е, това се отнася не само до Финландия, естествено и до останалите скандинавски страни. Ние на юг се нуждаем също, дори може би още повече от е, тези гори. Така че е, ние забелязваме и установяваме с помощта на учените, че има едно затопляне на Земята. Да, добре. Е, това вече е един рисков потенциал и трябва да помислим наистина какво можем да направим, как да се справяме с този рисков потенциал. Господин Екъл. Благодаря, господин председател. Винаги много ме изненадва как когато започнем да говорим за климатични промени, започваме моментално да дискутираме има ли ги или не. Напълно съм съгласен, господин Агнен, че когато коментираме климатичните промени, трябва да се базираме на научни данни. И затова призовавам господин Аню да чуе гласовете на стотиците учени, които говорят за климатичните промени. Аз работя по този въпрос от години. Познавам е, достатъчно хора, включително и от университета, който той спомена. Затова го приканвам да си говори с хората тях, е, там, а не да им гледа крадешком имейлите. Така че, е, действително в Копенхаген ще има втори ден заседания за хората, които искат да си затворят очите пред климатичните промени. Но аз лично много се радвам, че изобщо ще има среща за климатичните промени. Е, а това, че ще има и втори ден, е, тази тема е такава, че може със седмици да се обсъжда. Но в края на краищата, тук не е целта в момента с този доклад да обсъждаме дали има климатични промени или не, е, което в момента започва да се случва. Мисля, че хората, които страдат от е, природните бедствия, от друга страна, изобщо не ги интересува дали са бедствия причинени от природата или от хората. Ние трябва да мислим как да се справяме с тези бедствия и също така как да е, работим по превенцията им и как да, каква реакция да имаме. И когато говорим от гледна точка на земеделието, ние сме в Комисията по земеделие, трябва да мислим и как е, точно, е, каква да е ролята ни в предотвратяване или при реакцията на подобни бедствия. И мисля, че е много важно да гледаме от много функционална гледна точка, защото независимо какви са бедствията, дали са природни или причинени от човека, за нас е много важно как мултифункционално земеделието може да реагира на праводобни действия и да оставим научените да решават дали тези бедствия са природни или не. Благодаря, господин Родос. Сега госпожа, извинете. Благодаря, господин председател. Аз също бих апелирала много сериозно да се отнасяме към тази дискусия и в никакъв случай да не омалуважаваме въпросите. Би трябвало да знаем, че сме изправени пред голяма опасност, ако не се отнесем сериозно към е, природните бедствия. Наистина, в резултат на работата на много учени има достатъчно резултати, на които можем да се опрем. В моята федерална провинция в Германия, Шлезвих-Холштайн, ние чувстваме много ясно всичко това, което е свързано с водата най-вече и с приливите. моята моя роден край е намалял с около една трета през последните десетилетия. Така че не бива да търсим виновници, не бива да търсим, така да се каже, хората, които са поели ролята на плашило, а трябва сериозно да се отнесем към въпросите и да се попитаме какво става наистина с емисиите от въглероден диоксид, какво става с всичко това, което е, човек причинява. Не си спомням баба ми да е карала автомобил и да е отделяла достатъчно е, вредни емисии във въздуха които да обвиняваме за всичко това, което е станало сега. Не, е, естествено, че има значение е, и е, един анализ на природните бедствия в годините, в миналото, но няма много смисъл да се успокояваме с цитирайки някакви наводнения и нивото на водата преди 20, 50 и 100 години. Трябва да знаем, че наистина до голяма степен причиняваме тези бедствия. Господин Капула Сантус. Аз а, бих искал да а, направя няколко уточнения към това, което каза господин Дес. 95% от пожарникарите са доброволци в моята родина. Само някои от по-големите градове имат професионални пожарникари. През 2005 година следих много отблизо а, горските пожари и действително е трудно да си представите как изглеждат нещата, ако не живеете на юг. Ако в продължение на много дни температурата се задържа 40 градуса, влажността на въздуха е 5%, а, и когато, а, избу, а, когато се разрази буря, по време на която не вали дъжд, а падат светкавици, горския пожар възниква веднага и той е силен. И когато настъпят такива големи бедствия, а, никой не разполага с ресурси да се бори с тях, особено когато става дума за а, някакви климатични а, промени, а, които се задържат за, за дълго време ние използвахме всички налични ресурси, включително и самолети за гасане на пожар. Но има действително такива ситуации, в които е все едно колко са ви големи капацитетите и колко още капацитет може да привлечете, за да реагирате. Давам думата на комисията. А не първо още веднъж господин Дес. Благодаря, господин председател. Може би не съм се изразил достатъчно ясно. Това с, с пожарната за доброволците го казах във връзка с Гърция, защото се очудвам как една държава с 12 милиона жители има само 12 хиляди пожарникари. Това със сигурност е много малко и със сигурност не може да реагира адекватно на големи катастрофи, защото това го чух от моя колега от Гърция. Той каза, че имат само 12 000 пожарникари. Те имат много самолети за гасене на пожари, но при големи катастрофи те не са достатъчни. Аз искам също така да поясня следното. Аз също съм голям привърженик на това да вземем всички възможни превентивни мерки, за да се подготвим за измененията в климата. Аз не съм толкова. А, не, нека обаче не бъдем толкова глупави и нека да не смятаме, че никога до този момент е нямало промени в климата през историята. Аз съм изолирал, примерно, моята а, къща. Изхвърлих се старото парно, използвам в момента екологичен материал, за да можем да използваме пестеливо запасите на земята петрол и газ, за да могат те да стигнат до, за по-дълго време. Мисля, че от този аспект трябва да водим дискусията, а не за да се плашим, защото по този начин можем да привлечем хората на наша страна, да мислим за това какво можем да направим, за да пестим ресурсите на земята, а не да всяваме страх в хората. Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията, моля, господин Кристофер Алан. Благодаря. Първо, нека да изразя задоволството на комисията от това, че парламента е решил да изготви доклад по собствена инициатива по тази толкова важна тема за превенция на бедствията и че няколко комисии ще участват в този доклад. Това показва колко сериозно парламента приема тази тема, особено и вашата комисия. Нека сега да се е, спра на няколко на известни хронологични моменти за това как стигнахме до това съобщение. През 2008 година комисията е, публикува съобщения за реакции на бедствия, където се казваше, че трябва да се подхожда интегрирано към управлението на бедствия, като се сложи акцент на усилията за превенция. И едно, един от ангажиментите, поети от комисията тогава, беше да се разгледа мерките, които се вземат по отношение на превенция и какво трябва да се направи в бъдеще. Затова през феврали 2009 е, публикувахме съобщението за подход, общностния подход за превенция на природни причинени от човека бедствия. Така че, да, действително, с натърпение очакваме е, вашия принос по въпроса за предотвратяването на бедствия. По наша оценка съществуват ред е, инструменти, които се занимават точно с е, превенции, директиви. Директивата за наводняването, за наводняванията. Е, има също и финансови инструменти. Е, мерки по превенции могат да бъдат финансирани по регионалната политика и по ОСП. Но комисията счита също, че подходът е доста е, разнопосочен. Всички мерки трябва да бъдат свързани и по-целенасочени, за да се постигнат по-реални резултати по предотвратяването. Цифрите също ни подкрепят в това ни мнение. През 80-те години е имало около 100 е, бедствия, свързани с е, промени във времето. А в момента говорим за около 350 такива случая, т.е. очевидно проблемите се увеличават. И ние трябва да се справяме с тях. В съобщението, за което става дума тук, комисията предлага няколко първоначални стъпки. Идентифицират се областите, където могат да се извършат повече, а, повече дейност и също се коментира, че е много на ниско ниво са възможностите, които са свързани с дейности по превенция. А, методите за разработване на оценка по риска и планове за управление на риска които да се застъпят после в националните планове. Това е една насока, по която комисията смята да изготви и насоки, указания за действие на страните членки. Една друга тема, която бе повдигната нееднократно тук и с която комисията е съгласна, е, че следващата финансова перспектива и прегледът на финансовите мерки, ще е възможност да се интегрират по-добре и мерките за предотвратяване и превенции. А, така че ние трябва да обсъдим и с парламента как да се направи така, че е, да се направи, е, страните членки да бъдат е, е, насърчавани по-ефективно да използват средства за превенция на бедствия. И е, като последен коментар, нека да кажа какви са намеренията на комисията и къде се намираме в процеса в момента. Съобщението бе прието тази година. Там се излагат първоначалните стъпки за обобщаване на политиките за превенция на общностно ниво е, Документа бе подаден на институциите с очакване от комисията да получи обратна връзка какво се смята, че може да бъде предприето. И на базата на тези коментари, ако е необходимо, ще предложим и нови инициативи. Също е, бялата книга за климатичните промени. Комисията има планове да излезе с последващи действия след е, публикуването на тази книга. Имаме коментари от е, парламента, имаме и зелена книга за защита на горите, която се планира да бъде приета от комисията в началото на 2010 година. Това ще е да, добра възможност да разгледаме в по-голяма дълбочина, проблемите свързани с горското дело и е, рисковете, е, които се, е, на които се натъкват горите, включително и мерки по превенция. Възстановяване. Възстановяването е тема, която също важна, защото в нея се включват и мерките по превенции от една страна действия по възстановяване съществуват, но трябва да се обмисля също и как да се разработят мерки за превенция и как да се насърчават страните да работят по тази тема. Комисията има предложение за реформа на Фонда за солидарност. В момента това предложение се намира, е подадено на съвета. Е, комисията и парламента в, са така до голяма степен на, е, стоят на най-съща позиция относно мерките, които ще искат е, съвета да вземе по това досие. Благодаря. Благодаря, господин Алан. Сега давам думата отново на докладчика, ако има да направи заключения. Eu gostaria neste, neste momento final. Благодаря, господин председател. Сега в заключение искам да поясня още веднъж какви бяха моите цели при това тази първа размяна на мнение. Аз съвсем съзнателно не навлязох в технически и специфични подробности. Онова, което а, имах за цел, беше следното. Да разбера какви са преобладаващите параметри, на които трябва да а, съставим нашето мнение. Бих искал да благодаря на всички изказали се, защото те ми помогнаха да разбера кои теми ви вълнуват най-много. За мен двете най, двата най-важни аспекта са от една страна превенцията, от, другата, от друга страна интервенцията. А, и искам да подчертая още веднъж, че съобщението, в заглавието на съобщението се казва само превенция, докато в самия текст се говори и за мерки за интервенция. В хода на дискусията чух, че повечето от вас говориха за интервенция, много малко говориха за превенция, други пък говориха и за двете неща. И сега за мен вече е извън всякакво съмнение, че и двата аспекта превенцията, изследването на причините и интервенцията при природни бедствия и предизвикани от човека бедствия трябва да бъдат засегнати. Като превенцията касае е предотвратяването на бедствията. Освен това, трябва да а, разберем, да установим как фермерите могат да бъдат активни, активно да работят за превенцията, как трябва да изглежда тяхната дейност, за да може тя да благоприятства предотвратяването на природни катастрофи. А когато говорим за интервенция, трябва да видим какви са предпоставките за създаване на една система за ранно предупреждение. За целта трябва да се отпуснат съответните средства и трябва да разгледаме интервенцията от гледна точка на селското стопанство. Как селското стопанство може да се присъедини с действия и да направи така, че е, последиците от природните бедствия да бъдат колкото може по-малки за селските стопани. Що се отнася до феномените, които трябва да бъдат взети предвид, е, доста неща се споменаха, които трябва да бъдат включени в е, становището. Аз казах какво от моя гледна точка трябва да бъде включено, просто от гледна точка на здравия разум. Трябва да се включат онези феномени, които особено често се срещат и са особено опасни за селското стопанство, пожари и суша в южната част на Европа и наводнения в северните райони на Съюза. Що се отнася до по-специфичните въпроси, установих, че бяха засегнати три области, които са приоритетни. Първо, по отношение на горската политика. По никакъв начин не мога да отрека, че южните гори не могат да се сравняват с северните гори, но този аспект трябва да бъде взет предвид. Второ, урбанизацията, градоустройството. Това е особено важно, когато говорим за наводненията и тяхното предотвратяване. За наводненията или пък други проблеми, като в Сицилия преди един месец това тези, всички тези проблеми са свързани с координацията и с използването на териториите от селските стопани. Тази тема циклично застава на дневен ред в нашия дебат. А темата е предотвратяване на катастрофи и то винаги говорим за онези катастрофи, а, които току-що са отшумели. Съгласна съм, че не бива да реагираме едва след като бедствието се случи, а трябва да действаме превентивно, тъй като тогава имаме по-голяма възможност да бъдем обективни. целите, които бяха споменати тук в хода на първата дискусия, си ги записах. Бих искала да благодаря за вашите изказвания. Те бяха много важни за мен за по-нататъчната ми работа и за дебат. Благодаря. Сега, а, проекто мнението ни ще разглеждаме на 26 януари, след това 23 февруари също и на 17 марта ще гласуваме. Както ни е практиката, координаторите ще ви информират. Това е всичко, което имах да ви съобща за днес. Това е последното ни заседание за тази година. Следващото ще бъде на 26 януари вторник. Извънредно заседание. Да, обявили са датите без микрофон.